припомням важната годишнина на всеобща декларация. Протокола от 12 ноември е разпространен и текстът е прият. Има ли изказвания по протокола от предишното заседание? Не виждам. Тогава Протоколът е окончателно прият. По-нататък